Закривам заседанието и бих искал да благодаря на всички за това, че са тук. Благодаря на комисаря за това, че дойде. Благодаря на председателя. Благодаря на преводачите. Приятна вечер. Надявам се да хапнете. Имаме една поговорка. Трябва да споделиш обяда с приятели, вечерята трябва да сервираш на враговете си.